next part of our meeting. Uh, <clears throat> uh, welcome to... Добре дошли. Добре дошли на министър Петър Плавчан, словашки министър на образованието, науката и научно-изследователската дейност и спорта. Тези теми са много интересни за нас, господин министър. релевантни теми за нас. За доклада за, предложе, за приложение рамкова програма 7 и Хоризонт 2020. Ще има преразглеждано, средносрочно преразглеждане на тези два документа Хоризонт 2020 и рамкова програма 7. Освен това ще се занимаем и с програмата на комисията за космическото пространство. Сега по отношение на програмата за изследване, ние вече подготвяме периода 2021-2027. Така че радваме се, че сте сред нас, господин министър Петър Плавчан. Искам да ви помоля за вашите въведителни бележки. Имате думата. Моля микрофон. Благодаря. Искам да ви благодаря за вашата покана. За мен е <clears throat> голяма чест да ви представя приоритетите на словашкото председателство в областта на науката, образованието и космическите изследвания. Радвам се, че днес ще говорим за амбициите на словашкото председателство – Радвам се, че ще говорим и за задълбоченото сътрудничество в рамките на Европейския съюз. Словашкото председателство <clears throat> се случва по време, когато пред Съюза има големи председ... пред... предизвикателства. Словашкото председателство иска, иска да добави допълнителна енергия към Съюза. Ние Нашите амбиции са да възвърнем доверието на гражданите в европейския проект. Председателството се основава на два стълба. Най-напред положителният дневен ред и втория стълб – устойчивите решения. Ние вярваме, че Европа трябва да положи всички усилия, за да добави допълнителна стойност за гражданите и економиката. Освен това, трябва да вземем предвид и дългосрочните пред, пред, перспективи. Ще се кон, концентрираме върху това да доближим Европа до гражданите. Уважаеми депутати, днес имам изключителната възможност да използвам словашкия език и ще представя приоритетите на словашкото председателство в областта на науката, изследванията и космическите изследвания на словашки. Както е записано в националната програма, основната амбиция на словашкото председателство в областта на Науката, изследванията и космическите изследвания е развитието. Бъдещето на Европа зависи от гражданите, от динамичните общества. Ние трябва да насочим вниманието си към развитието на човешкия потенциал. Словашкото председателство смята, че подкрепяйки талантите, ще увеличим конкурентоспособността, ще увеличим социалното включване и личностното развитие. Що се отнася до талантите, талантите са водещата сила на економическото развитие. През следващите десетилетия изследванията и иновациите ще са от изключително на важност за Европейския съюз. За това Европейския съюз да запази водещата си роля в глобалната економика. Словакия смята, че е важно не само да се развива економиката, но и да се развиват обществата. Ние сте сме председателство, което ще гледа напред, ще търси възможност за подкрепа на иновациите, на изследванията, като основният акцент ще бъде младото поколение. По време на нашето председателство ще подкрепяме младите изследователи, ще се опитаме да привлечем нови изследователи – И най-вече ще се опитаме да подобрим условията и да премахнем бариерите, които да помогнат на младите научни работници в Европа да използват своя потенциал и да развиват нови идеи. В този смисъл словашкото председателство ще приложи заключенията на съвета в името на новото поколение научни, разбор... раз... научни работници. Ще се съсредоточим върху мобилността, развитието, науката, като приложим отворения подход към научните изследвания. Заключенията на съвета – са отразени в Братиславската декларация, която е, под... която е подписана от асоциации, които работят с млади изследователи и научни работници. Комисарят, който отговаря за науката и изследванията, е също много ангажиран с, към този документ. Ние вече организирахме няколко мероприятия, включително семинари. На 18 март бе проведен този семинар в Брюксел. Генерална дирекция иновации и изследвания взе участие в този семинар. Участие взеха и млади изследователи. След това организирахме кон- конференция – с участието на е, научни работници от целия Европейски съюз. Конференцията бе проведена през юни тази година. Пред нас има много предизвикателства и ние заедно ще се опитаме да ги преодолеем. Резултатите от нашите консултации и от е, конференцията и семинара – резултатите от конференцията на 18-19 юли в Братислава ще се влеят в Братиславската декларация, която ще бъде представена на съседанието на съвета на 29 този месец. Друг приоритет ще бъде развитието на екосистемата за изследвания за малките и средни предприятия. Центърът на тази система ще бъде подкрепа на младите изследователи и на младите предприятия, които предприятия без съмнение са гръбнака на развитието на науката и иновациите. Нашата цел е да преодолеем законодателните и незаконодателните мер... Е, бариери, пред които са изправени малките и средни предприятия. Ние ще заложим на новите технологии, така че Европейският съюз да стане глобален лидер. Това ще е приоритет на словашкото председателство. Участието в програмата Хоризонт 2020 е друг приоритет на председателството. Ние ще използваме всички възможности на последващата оценка на седмата рамкова програма за научни изследвания и на програмата Хоризонт 2020. Ние ще се опитаме да привлечем но, но, за участие в програмата нови държави членки. Ние смятаме, че настоящата програма Хоризонт 2020 трябва да продължи и да подкрепя изследванията и иновациите във всички региони на Европейския съюз. Смятаме, че има много изследователски екипи, които все още не участват в Хоризонт 2020. Планираме дискусия за евентуалното разширяване на програмата. Надяваме се резултатите от тези консултации да ни помогнат да предложим съответните услуги. По този начин може да намерим решения на много съществуващи глобални проблеми. На следващо място. Изследванията в космическата област, метеорологията, автомобилостроенето, климата, това са все неща, които засягат всички граждани. Потенциалът на космическите изследвания е огромен. Страни като Китай, Русия и Штатите инвестират много в тази област. Европа трябва да продължи своите амбиции да стане лидер в космическите изследвания. Трябва да изградим една устойчива политика за развитието на космическите изследвания. Защото това е един много високо конкурентен пазар. В този смисъл необходимо е да укрепим готовността на индустрията и на космическите изследвания, така че Европейският съюз да може да провежда глобални конкурентоспособни програми в космическия сектор. Словешкото председателство също така иска да подкрепи и сътрудничеството в областта на космическите изследвания. Смятаме, че Европейският съюз трябва да си сътрудничи И това сътрудничество трябва да е отразено между държавите членки, агенцията и агенцията за космически изследвания. Ние сме убедени, че Европа трябва да продължи този диалог, за да може да създадем една съгласувана и последователна политика за космически изследвания. Словешкото председателство ще подкрепя млади изследователи в областта на космическите изследвания. Ще подкрепим съответните професии, особено младите хора, които искат да направят кариера в тази област. Коперник и Галилей. Това са две програми с огромен потенциал, който може да подкрепи както пазара, така и промишлеността. Двете програми трябва да останат двигатели на економическия растеж, тъй като те могат да допринесат много за развитието на услугите, на промишлеността и на малките и средни предприятия. Словешкото председателство ще върви постъпките на холандското председателство, що се отнася до сътрудничеството с Комисията и Европейската агенция за космически изследвания в изработването на една обща стратегия за космически изследвания. Нашите приоритети ще бъдат обсъждани не само на заседание на съвета – но и на обикновени събития, организирани в Словакия и на други места. По време на неофициалното заседание на министрите за образование в Братислава ще се обсъдят мерки за подкрепа на млади предприемачи. Ще обсъдим научната кариера и иновациите. Също така смятаме да организираме дебат по отношение на иновационната екосистема за иновационните предприятия. Акцентът тук ще бъде подобряване на рамковите условия за изследователи и научни работници в Европейския съюз. През септември тази година ще обсъдим възможностите за по-нататъчното задълбочаване на сътрудничеството в областта на науката и изследванията. Заедно с комисията председателството ще организира среща на ICT експерти, на ИКТ експерти – Събитието ще е отворено към широката общественост. В него могат да участват заявители за про проекти. Проекти, които могат да бъдат подкрепени чрез Хоризонт 2020. Това е събитие, което може да бъде използвано за създаване на сътрудничества между частния сектор и университетите. Въпросът за изследванията и иновациите в контекста на енергийния съюз ще бъде предмет на дебат която ще се проведе през ноември тази година. Целта на конференцията е да създаде международна платформа за дебат. за най-важните проблеми в областта на иновациите и изследванията. Конференцията ще предостави възможности за обсъждане на най-наболелите предизвикателства в сектора. ще бъдат представени и сектора на хуманитарните науки. Ще бъдат обсъдени въпросите за ксенофобията и миграцията. Подготвяме конференция на тема индустриализацията през 2016 година. Основните теми ще бъдат материалите от ново поколение, ролята на науката и изследванията, устойчивото развитие и изпълняването на целите на европейската економика и промишленост. Подкрепата за младите предприемачи ще, ще е основна тема на конференцията – На 23 ноември в Брюксел ще се организира друга конференция за разширяването на програмата Хоризонт 2020. Искам да ви информирам, че съвета по-конкурентоспособно ще се състои на 29 ноември 2016 година. Благодаря ви за вниманието. С интерес очаквам вашето, вашите коментари и нашето бъдещо сътрудничество. Председателят, благодаря господин министр, благодаря за споделянето на вашите идеи. Сега преминаваме към дискусията от името на е НП господин Пипер. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър. Вашето въведение беше много интересно. Имам два въпроса. Най-напред изследванията. Вие говорихте за екосистемата и за подкрепата на малките и средни предприятия за тяхното въвличане в изследванията. Моят въпрос е Според мен по принцип това е правилно, правилна е насоката, но как смятате, че може да използвате Ефси плана, плана Юнкер? Имаме средства, от този фонд, които могат да бъдат използвани като гаранции за бъдещото развитие на изследванията и могат да бъдат използвани специално за екоизследванията и за рискови проекти. Имате ли идеи как може да използвате средствата от фонда Юр, Юнкер? И има ли резултати във вашата страна? Например, в Германия все още чакаме резултати от фонда Юнкер. Тоест, как се съотнасят планът Юнкер и изследванията и науката? На второ място, космическите изследвания. Това, което представихте, звучи чудесно, но ако говорим за една космическа политика на европейско равнище, това, което ми липсва е визиите, на къде се насочваме съвсем конкретно. Ето имаме Галилей, имаме Airbus, добре, но когато говорим за политика, от техническа гледна точка, на къде се насочваме – с какво ще се занимавате през следващата половин година и как може да обхванем в тази обща стратегия малките региони, малките и средни предприятия. Благодаря, казва председателят. От името на СНТ. Ничонци. Госпожа Любачка. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, моля да си сложите слушалките. И слушах много внимателно е, вашето изказване с е, голям интерес и имам два въпроса. Тази сутрин ни гостува комисаря, отговарящ за изследвания и научно-развойна дейност. Бих искала да обърна да ви обърна внимание на следното. Съществува географск неравновесие между тези, които се въз... между страните, които се възползват от програмата Хоризонт 2020. Със сигурност не е пропорционално разпределението между новите държави членки от Централна и Източна Европа и старите държави членки. Не знам дали познавате причините за тази липса на равновесие на възползващите се от Хоризонт 2020, но предвид липсата на такъв, на такъв баланс, като как смятате да гарантирате равен достъп до проекти по Хоризонт 2020 за европейските изследователи. И когато говорим конкретно за програмите за наука и изследвания, вие, вие им, има една програма, която европейските граждани много харесват и това е Еразъм Плюс. Но ако разгледаме е, какви програми съществуват за младите научни работници, ще видим, че те са много малко. Знае, че, знаем, че има грантове за определени държави членки, но че някои държави членки също така облагат с данък тези грантове, което съответно обезкуражава младите научни работници да, да се кандидатират за тях. Та, по време на някои от, от заседанията, които сте планирали в словашкото председателство, смятате ли да направите нещо по този въпрос? Председателя, благодаря за тези въпроси. Сега господин Тошиновски има думата от името на ЕКАРЕ. Děkuji, pane Аз също искам да ви кажа добре дошъл в нашата комисия. ИТРЕ е, е комисия специализирана за промишленост, наука и изследователски дейности. Много интересно беше да чуем вашата програма като словашко председателство. Особено високо оценявам факта, че искате да обърнете по-голямо внимание на младите научни работници. Всички знаем, че има сериозни затруднения с младите научни и изследователски кадри. Всички знаем какви трудности изпитват те да пробият. Аз самият е, съм наясно, че има известна неохота да се използва програмата Хоризонт 2020. Говори се за твърде сложни структури, много бюрокрация и често е, основните печеливши са по-опитните големи академични институти. Затова ви стискам палци да разтворите по-широко вратите за Хоризонт 2020. Няма да е лесно, зная, но във всички случаи оценявам вашето решение да се насочите към младите научно-изследователски кадри. Споменахте и космическите изследвания, и крупни проекти като Галилей и Коперник. Може би финансово най-крупните европейски проекти. Искам да попитам в този ред на мисли. Какво имате предвид? Как може можем да заострим вниманието на обществеността, на големите и малки и средни фирми е, към съществуването на Галилео, както и на Коперник. Можем ли да направим нещо повече за изграждане, създаване на обществена нагласа за по-широко използване на тези програми? така че обществеността да разбере защо се влага толкова много средства в тези програми. Иначе стискаме ви палци, разчитайте на нашата активна помощ в сближаването на науката и изследванията с европейците. Те са краегълни камъни, държащи Европа е в едно. Така че на добър час предстоящите ви битки. Председателя, благодаря много, е, колега. Господин министр, бих задал и аз един въпрос или повече. Въпрос относно изчисленията в облак и изследванията. Защото очакваме много от тяхното отваряне и втория важен въпрос е Европейския съвет за иновации. Това е едно ново предложение, което комисар Моедаш представи в общи штрихи е, преди няколко часа тази сутрин. И е, бихме искали да видим каква е позицията на словашкото председателство по тези два въпроса. Има ли други желащи да вземат думата, колеги? Господин Руйбик, извинете, не ви видях преди да задам собствените си въпроси. Yes. Извинявам се, че закъснях, но в Комисията по развитие се срещахме с представители на Словашкото председателство. За това ми беше много интересно да видя и чуя важни за нас акценти сред вашите приоритети. Как ще се развият нещата с Европейския технологичен институт? Какви са конкретните планове? Какви са акцентите в рамките на вашето словашко председателство? Благодаря. Председателя, благодаря. Госпожа Ниблер. Благодаря. Подобно на колегата Рюбих, аз се извинявам за закъснението. Имах група гости е, на Европейския съюз. Имам няколко въпроса за Галилей и Коперник по-конкретно. Галилей и Коперник навлизат в оперативен етап т.е. трябва да се разработят бизнес модели, да се използват Галилей и Коперник за економически цели. Какви са вашите планове и намерения, за да накарате фирмите да а, преминат от GPS към Галилей? А за Коперник а, искам да кажа следното. Много се работи с тези данни в Европа, но почти няма човек, който при анкети да каже и да знае, че Коперник е наше творение. Питам се дали вашето председателство не може да популяризира тези теми, специално постиженията на Галилей и наблюденията на Земята. Хубаво е да покажем и да демонстрираме тези добри и успешни проекти. Благодаря. Uh, Председателя, благодаря. Госпожо Вирконен, имате думата. Благодаря, господин председател. И аз влязох малко по-късно, затова не чух цялото изказване на министъра, но искам да се възползвам от възможността да му задам въпрос. Както знаем, образованието и изследванията съставляват основата за растеж, заетост и иновации в цяла Европа. Затова ме интересува какво мислите вие относно иновациите и изследванията в Европа. В какви области трябва да се съсредоточим е, повече в образованието, къде се справяме добре в Европа и къде трябва да положим повече усилия, за да гарантираме, че образованието в Европа е на високо е, ниво и сме успешни и конкурентоспособни и в бъдеще? Uh, you, Благодаря, госпожо, казва председателя, за този въпрос. Господин министр, приключихме с кръга въпроси. Имате думата за отговор и заключителни думи. Имате думата. V prvom rade sa chcem veľmi pekne На първо място искам да благодаря за всички зададени въпроси. Някои от тях съдържаха и препоръки за следващите 6 месеца. Защото в тези препоръки е, видях някои много положителни идеи, по които да работим по време нашето, на нашето председателство. Ще се опитам да отговоря в един отговор на всички въпроси. Благодаря ви много за изказаната подкрепа за иновациите за и за малките и средни предприятия, както и за плана Юнкер. Та по тези въпроси трябва да кажа, че в Европа има редица успешни иновативни компании и също така има огромен потенциал, включително и от новите държави членки и наша цел ще бъде да го направим по-видим ще, се, ще дадем възможност на държавите членки, за да ни представят те как, къде се справят добре на национално ниво, но и на европейско. Също така да подчертаят кои са пречките и как можем да ги преодолеем, за да създадем една добра иновативна екосистема за изследванията в Европа, която да благоприятства работата и на малките и средни предприятия. По отношение на програмите, които споделя и госпожа е, Либачка, като Еразъм и други, разбира се, те са много важни. Аз работя в тази област от много време и зная, че съществуват определени пречки, които трябва да превъзмогнем. И поради тези пречки някои от проектите не са достатъчно успешни. Също така, често се казва, че е, научните работници не, не искат да участват в проекти за научно-развойна дейност поради административната тежест, която те налагат. През ноември ще се проведе конференцията, която споменах. Тя може да помогне в тази насока, защото ще позволи обмен на мнения и ще позволи да се намерят решения на някои от съществуващите проблеми. Защото пречките трябва да бъдат преодоляни и трябва да създадем една среда, в която да бъдем по-ефективни. Също така трябва да има и повече предложения между новите държави членки на Европейския съюз и по-старите. Друг въпрос, по който искам да коментирам, е космическото пространство. Господин Тушиновски засегна този въпрос. Благодаря ви за въпросите. Относно работната група за космоса, ще направим презентации за малките и средни предприятия, които използват данни от космическото пространство. Искаме да покажем на политиците и на гражданите на Европейския съюз, че програма Коперник е станала изключително атрактивна през последните години и тя нейният потенциал се използва почти изцяло. Тя трябва да бъде по-популярна, трябва да бъде по-видима и трябва да разпространяваме информацията за нея повече. Това ще е един от приоритетите, върху които ще се съсредоточим, за да може нашите граждани да познават тези програми по-добре. Така, широката общественост в Европейския съюз, в държавите членки ще познават програмите по-добре. ešte Európskeho výskumného cloudu. Ďakujem veľmi pekne za otázku, pán predsedajúci. Tak samozrejme, že... Имаше въпрос за изчисленията в облак в Европа и изследванията. Знаете, днес економиката и изследователския свят преминават през много промени – осъществяващ се преход към нови времена. Живеем в 21 век. Затова трябва да се съсредоточим върху бързото обработване на големи количества данни. Това трябва да стане и по такъв начин, че да е от полза за единния пазар. Ще обсъждаме предложението за е, пакета за цифровизация, който бе представен в края на април месец тази година, а през ноември месец тази година Европейската комисия ще представи предложения как да се преодолеят пречките, в които, пред които е изправено нашето общество. Отворената наука, отворените данни трябва да доведат до ползи за научно-развойната дейност, за частния сектор и също така да доведат до подобряване на качеството на изследванията. Госпожа Виргинен постави въпрос за качеството на висшето образование. Според мен, Законите в държавите членки, отнасящи се до висшето образование, поставят акцент върху значението на научно-развойната дейност, на изследванията – и дейностите в подкрепа на изследванията, включително и университетската дейност, трябва да имат принос към повишаване качеството на образованието. И разбира се, Висококачествено образование е, в, е пряко свързано с високо, високо качество на изследванията. Ето защо това е споделена цел и амбиция на всички държави членки. Ще подкрепим всички дейности с фокус увеличаване, подобряване качеството на изследванията, както и тяхното количество в Европа. Благодаря ви. Председателя, благодаря много, господин министър, за всички тези отговори и коментари. Много важно е да можем да обсъждаме тези изключително важни въпроси, като изследвания, иновации, образование, защото имаше и въпрос за това, и то в началото на вашето председателство. Желая ви успехи, защото вашият успех ще означава успехи за целия Европейски съюз. Та на добър час за следващите 6 месеца. Благодаря ви, че бяхте тук в Европейския парламент, за да се срещнете с нас. Благодаря ви много. Thank you very much. Uh, uh, Уважаеми колеги, сега продължаваме с точка 13 от дневния ред. Мерки за гарантиране сигурността на доставките на газ. Позволете да в началото още да кажа, няколко думи за тази точка в качеството си на докладчик по е, обсъждания регламент. Преди всичко, в допълнение към 125-те изменения на проекто доклада ми, имаше още 763 изменения, така че общия брой станаха, стана 888. Всъщност е, те засягат всички основни моменти от предложението на комисията, като например определението на защитен е, клиент или съществени социални услуги, е, състава на регионите, стандарти за доставки и оценка на риска, превентивни планове, спе, планове за спешни дейности особено, което е важно, е, изискванията за информация в случай на кризисна ситуация. Освен това, редица изменения се отнасят до моето предложение за създаване на коридори за спешни доставки. И най-сетне редица изменения имат за цел да подчертаят е, ролята на мерките за енергийна ефективност с цел да се гарантират доставките на газ. Позволете да кажа, трябваше да се отчита времето за изказването. Трябва да бъде възможно най-кратък или да започна от начало. Не, не, няма. Няма. Тъй. Но е, ако позволите няколко общи думи, което ми се, с които ми се струват важни, регламентът всъщност се отнася за това как да се гарантираме в случай на криза. Първо, ние вярваме в единия пазар на енергоресурси. И би трябвало възможно най-дълго да използваме възможностите, предлагани от пазара. Но в случай на сериозни кризи, е, трябва да, има, да имаме оценка на риска, превентивни мерки и действия, планове за превентивни действия и планове за спешни мерки. Като по, наистина последна резерва, се надяваме, никога да не се налага да прибягваме за, до такива мерки, но трябва да сме готови. Но последната ни е, резерва е солидарността. Солидарността като правно задължение. Нещо, което е много важно, когато говорим за солидарност Говоря за солидарност като правно понятие и задължение да е, определим защитените а, клиенти. Не мисля, че ще е много трудно, отчитайки минималния брой на такива клиенти, защото броят им трябва да бъде наистина минимален. Тогава можем да постигнем съгласие между всички държави членки и в самия Европарламент. Но методът за компенсиране вече не е толкова лесен въпрос. Така че това ще бъде първия много важен и сериозен и труден въпрос в работата ни с докладчиците в сянка. Втори важен въпрос. Происхода а, и регионите. Как ще се действа в тази посока и как, как да се предлагат съответните планове, оценки на риска, превентивни планове, заедно с коридорите за спешни доставки. Това може да се окаже много важен въпрос в бъдеще и ще, ще бъде особено важни, ще бъдат особено важни действията на национално ниво и поддържането на добри контакти с операторите, економическите субекти. И последното, което искам да спомена като много важно е уведомяването, нотификацията за на, на най-важните договори. Т.е. комисията трябва да бъде уведомявана за такива междуправителствени правителствена информация. Имаме в други случаи предварително уведомяване, но тук говорим за уведомяване експост за най-важните договори. Сега тук вече идват и мерките за енергийна ефективност, които могат да ни помогнат в случай на затруднение. За мен това е очевидно. Не смятам, че тук ще бъде трудно да внесем допълнения. Благодаря за търпението, с което ме изслушахте. Сега докладчиците в сянка. Първо, госпожа Грифин от името на социал-демократите. Благодаря. Горещо благодаря за чудесното сътрудничество до тук. Сигурността на газовите доставки не може да се постигне чрез самостоятелни действия на отделна държава членка. Изисква европейски действия. Нашата цел е да постигнем по-голяма устойчивост и нашите изменения са насочени към енергийната ефективност, използване възобновяеми енергоисточници с цел да се намали зависимостта от импорт, внос. Така че всякакви анализи на потреблението и търсенето на газ трябва да отчита нашите цели. Ние очакваме превентивните планове да потърсят намаляване на потреблението чрез енергийна ефективност. така че да се избегнат нежелани затруднения. и накрая трябва да се стремим да имаме устойчиво, устойчиви доставки от националните доставчици, включително въглеродния отпечатък. Е, когато говорим за сигурността на газовите доставки, е много важно да подкрепим регионалното сътрудничество с спешни коридори в случай на криза транснационалните е, резултати и характер характера на прехвърлянето на риска изисква добра координация и европейска реакция в случай на криза. Държавите членки трябва да създадят, създават съвместно планове за спешни действия, които обаче не бива да заместват националните оценки и планове. Това може да, този начин на действие може да влезе в сила, когато има сериозни затруднения. И ние подкрепяме позицията ви относно коридорите за спешни доставки. Важно е все пак да кажем, че регионите не бива да пречат на държавите членки да поддържат сътрудничество със своите съседи. Беше удоволствие да работим заедно. Председателят, благодаря много, Тереза, за вашите беле коментари. Следващия докладчик е, в Сянка, господин Чесък от името на ЕКАРЕ. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви лично за това, че сам направихте някои изменения. Докладът е изключително важен и е важно да заявим своята позиция. Е, проект от доклада обхваща важни аспекти на сигурността на газовите доставки. За това трябва да не забравяме, че всичко това се развива в контекста на Северен поток 2. Въпрос от голямо геополитическо значение в бъдеще. Е, разглеждайки проекто доклада, трябва да се вгледаме и в ролята на регионите в случай на прекъсване на газовите доставки. Говоря за определението защитен потребител, изравняване на техническите стандарти и други такива моменти, за да се справим с спешни ситуации. Освен това, трябва да се разгледат и дългосрочни договори за доставка между различни доставчици. Това е първото ни заседание след е, първи и първи, доклад, първи дебат след по доклада. Вглеждайки се в първоначалния документ, съм съгласен с докладчика че до сега, ако се вгледаме в сътрудничеството между държавите членки в тази област, ще забележим, че то е недостатъчно. Аз самия съм внесъл 13 изменения в тази посока. Трябва да укрепим сътрудничеството между държавите членки. Самия доклад, че говори за създаването на региони. Е, е, имаме Европейската агенция ИСА и освен ЕСА и освен това самата комисия има да играе важна роля, когато става дума е, за възможността да обръщаме потока на доставки в случай на спешни ситуации. Трябва също така да обърнем внимание на електроснабдителните дружества. Също така трябва да гарантираме е, защитата на всички потребители и доставчици, независимо от по, е, това каква е тяхната роля. Трябва да се вгледаме и в договорите за доставки на газ. Да също така трябва да разгледаме отношенията между доставчиците на газ и държави членки, а също и от трети страни трябва да обърнем внимание също така на тези въпроси. Очаквам да имаме и други заседания по тези въпроси. Накрая благодаря на докладчика за организираните работни заседания. Работата бе много прецизно разпределена. Е, това е особено важно за сигурността на енергийните доставки. Благодаря, казва председателят. От името на ГУЕ господин Бенито Дзилуага. Благодаря, господин председателю. Благодаря за възможността да взема отношение по въпроса. Благодаря за подаръка, който току-що ми връчиха с надпис ГУЕ. Той говори за интереса на хората към темата. Сега на въпроса. Искам да спомена още нещо. ТИТИП и а, предвиденото по него там се говори за постигане на правен компромис за отпадане на евентуални затруднения при износа на природен газ. Т.е. широко отваряме вратите за американски внос. Това обаче не означава, че трябва да забравяме политиката, екологията и климатичните промени. Не бива да внасяме и втешен газ от, е, газ от фрекинг е, не бива да подценяваме и целите постав... за климата поставени в Париж. За това ние сме против ТИТИП. Европейските цели за снабдяване с газ трябва да бъдат съобразени с нашите цели в климатичните промени. Е, трябва да се търсят альтернативни решения за доставката на природен газ, като да речем по-голяма енергийна ефективност е, и възможност за съхранение възобновяеми енергоисточници. Председателят, благодаря е, колега за изказването. Има ли други желаящи да вземат думата, колеги? Не виждам други желаящи. Гос... Да, господин Тамбурано, заповядайте. Благодаря, господин Бузек, благодаря за свършената работа както и за готовността ви да прояви, да търсите компромис с всички. Много части от вашето предложение срещат нашата подкрепа, особено трансграничните връзки и контакти извън Европейския съюз, визирам по-конкретно Швейцария. Има и тран... сега действащи трансгранични задължения, които също трябва да се вземат предвид но този двупосочен е, под газопоток трябва да се има предвид също. Оценяваме това предложение, но формирането на региони от отделните държави членки според нас е малко странно решение. Но ако говорим за доброволни форми на сдружаване, може да се помисли, стига да не се стига до дублиране. Едно обаче ни тревожи. Регламентът третира въпроса за а, гарантирането на доставки. Не бива обаче да преследваме изграждането на нова инфраструктура. Знаете, че част от европейската инфраструктура не се използва достатъчно. Да не тръгваме да строим нови газопроводи е, в допълнение към съществуващите, без да има съответна оценка на въздействието. Това би означавало изтегляне на ресурси от други енергоисточници, което може да ни върне към снабдяването с изкопаеми енергоисточници. За ТТИП вчера се чу от Greenpeace Германия една информация, която ни тревожи. Е, оказва се, че Европейския парламент става абсолютно излишен, ако се подходи по този начин. Трябва да разнищим този случай. И още две неща. Е, така наречения лок-ин и енергийната политика разбира се, съществуват съответни природни закони на клим... Е, естествения климат, гравитационни, закон на гравитацията и така нататък. Припомнете си самолетите. Е, хубаво е да помислим за това, че Европа един ден трябва да преустанови ползването на изкопаеми на енергоисточници. Много има какво да се каже, но времето ми изтече. Председателят благодаря. Господин Шон Кеди има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря за този доклад. Основният въпрос е, е изключително важен е, и специално е, е, що се отнася до в светлината на е, споразумението от Париж от е, на декември миналата година. От друга страна газът е най-екологичното гориво. Доста време от тук на сетне ще го използваме така, че да трябва да гарантираме сигурните доставки в Европа. Какво да се направи? Разбира се, не бива да забравяме диверсификация историята на пътищата за доставка и маршрутите и трябва да помислим и за втечнения природен газ в е, нашата страна е, в резултат на Брексита изпада в особено положение, защото от една страна ние сме свързани с Великобритания и имаме собствени източници, но след 5-10 години те ще се изчерпят и ще бъдем изцяло зависими от Великобритания, така че втечнения природен газ ще бъде много важен при диверсификацията. Не разбирам тази история с ТТИП. ТТИП е просто поредното търговско споразумение. 28 държави членки, плюс парламента, плюс съвета са дали съгласието си за започване на тези преговори. Ние трябва да видим как ще се развият нещата преди да кажем да или не. Също така съм малко разтревожен от това, че твър... обръщаме прекалено голямо внимание на изтекла информация от Greenpeace и така нататък. Те понякога водят до незаконосъобразни начини на действие. Това, че ние научаваме за тази информация, не е начин за нас като парламентаристи да напреднем в работата. Нека следваме законност установения път да помислим за сигурно доставки в Европа в рамките на мандата, който имаме. Това е начинът, който трябва да следваме. Подкрепям вашето мнение и е, вашите усилия в е, посока към гарантиране доставките на газ в Европа. Председателят, благодаря колега. Други и желаят ли да се изкажат? Не виждам. Така че ще помоля най-заслужаващия най-голямо доверие представител на Европейската комисия в последно време господин Стефан Мозел от Генерална дирекция енергетика Нека ви чуем. Благодаря за милите думи и за поканата, господин Бузек. Благодаря много на господа евродепутатите за участието и за контактите до сега вече поради поводи. Това е е, е една от първите стъпки в рамките на енергийния съюз, не само с цел подобряване на, енергий, на гарантирането на доставки, но ние се стремим към устойчивост, към добро ползване на ресурсите, климата и въобще в рамките на КОП-21. Каква е ролята на газа? Той има важна роля и важен принос трябва да работим за подкрепа на възобновяемите енергоисточници, но ние трябва да мислим и за енергийна ефективност, но предвид собствените ни ресурси трябва да... Ще, до, доста време още ще сме замисими от вноса. Това е важно да имаме подходяща инфраструктура в целия Европейски съюз, да избягваме, както се чу, изграждането на нова инфраструктура и да ограничим изграждането на нова инфраструктура до минимум, използвайки и свързвайки съществуващата инфраструктура между отделните държави членки с цел да имаме достатъчно гаранции срещу всякакви евентуални прекъсвания на доставките. В този ред на мисли в никакъв случай не трябва трябва да оставаме само на въглед, съдържащи въглерод енергоисточници. Мисля, че ще успеем да се справим. Несъмнено трябва да направим важна стъпка напред, за да подобрим на сигурността на газовите доставки. Господин Бузек обобщи основните елементи. Аз ще повторя регионално сътрудничество. Много ни радва подхода на Европейския парламент по този въпрос. Е, коридорите за спешна, спешни доставки допълват е, въпроси за анализите. Тук Енсор може да изиграе важна роля като принос на познанията на държавите членки. След това регионалната оценка на риска, разработването на спешни планове. Да, тук ще има важен принос на държавите членки като част от тяхния суверенитет, но ще трябва и сериозно да обсъдим въпросите, как да не се стига до нежелани ефекти. Трябва да се търсят и трансгранични мерки мерки. За нас това е най-важното да се постигне разумно сътрудничество. Господин Бузек подчерта ролята на суд, солидарността. Това е наистина последна мярка, но тук не трябва да забравяме символичното значение на енергийния съюз като гаранционен механизъм. За това трябва да постигнем практически приложими аспекти. През септември предстои координационна среща с заинтересованите страни. Тогава ще имаме по-голяма яснота какво трябва да се доработи, евентуално да се доизчисти законодателно и какъв да е приноса на комисията. За прозрачността на договорите. Търсим баланс между необходимото да се знае от държавите членки по отношение, по отношение на евентуални ограничения а, и минимум бюрокрация. Това е подхода експост, както каза господин Бузек искаме да избегнем включването на рестриктивни клаузи в договорите от самото начало. За нас е много важно да разширим Нашите усилия за сигурност на доставките. Трябва да работим с Западните Балкани, Украина и Молдова в взаимен интерес. Не само Европейския съюз да им помага, но и да използваме техните активи групирайки общите разходи, които ще намалеят. По този начин ще се повиши сигурността на газовите доставки. Има, разбира се, и доста други елементи, които споменахте за защитения клиент, например. устойчивостта, за да се избегнат допълнителни осложнения. Стана дума и за изтичането на газ. Тук трябва да работим много тясно с промишлеността и регулаторите и то от целия свят но това ще бъде съпътстващ компонент в нашата работа по гарантия на газовите доставки и ще се разгледа и на други форуми. Благодаря, че ни дадохте възможност да участваме и Приятна вакансия на всички. Председателят, благодаря. Драги колеги, благодаря на първо място за чудесното взаимодействие. Аз мисля, че много добре се разбираме и лесно разбираме е, за какво става дума. Може да имаме разминавания в мнението, но в крайна сметка ние провеждаме много откровенна дискусия, за което ви благодаря. И мисля, че Тереза, вие подчертахте за коридорите за спешни доставки могат да, да ам, изчистят някои съмнения и въпроси. И това е в отговор на господин Тамбурано, говори за регионалното сътрудничество. Говорим за гъвкавост не като основно решение, но като допълнително решение. Ако имаме коридори за спешни доставки за регионите, това ще бъде вариант и това ще бъде определено от националните оператори и доставчици на газ. И комисията ще утвърждава това. Така че имаме готовност като Европейската агенция, която представлява 28 държави, членки и оператори, които нямат намерение първа да изграждат тези коридори. Това ще отнеме време, а просто да ги определят. Шон подчерта, че имаме проблеми. Да, така е, защото някой от наш, един от нашите региони може да изчезне. Не став, не, това не е официално искане за Британна. За сега нямаме официална заявка от британското правителство, региона съществува, но в бъдеще този въпрос ще чака своя отговор, ако Великобритания отпадне. Вие поставяте много важен въпрос. Или, например, господин с господин Чесък имаме известно разминаване в мнението. Тръгнем ли да нотифицираме всички договори, а те са хиляди в Европейския съюз, някои от тях наистина не са отрешаващо значение за сигурността на доставките. Нека да кажем, че става дума за най-важните договори с отгледна точка на доставки на държави, членки, региони и Европа. Да не навлизаме в дребнотебие и дребни подробности. Но всичко те първа предстои ще ми се да ви кажа през следващите седмици да мислите основно за доставките на газ, но ще ви кажа и е, използвайте газ навсякъде в Европейския съюз, където ви се ще. Е, така че починете си за сега. Благодаря за доброто, чудесното сътрудничество. Мисля, че ще се получи добър доклад, качествен доклад за нашите потребители, но и за компаниите, фирмите в енергийния сектор. Нека не забравяме енергийния сектор, ако искаме да помогнем на потребителите. Така че, колеги, благодаря много. Имахме чудесна дискусия и искрено се надявам, че от тук насетне не края на август, началото на септември ще продължим по тази тема. А сега точка 14 от дневния ред. Е, бих казал последната, но не по значение преди вакансията. Всъщност най-последната точка е точка разни, но... Мерки за гарантиране на сигурността на извинявайте, разходно ефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции. Това е всъщност точката. Тук имаме споделени компетенции. Имаме 140 изменения, 47 са от докладчика. И така и тре. ние не сме във водеща позиция, но докладът е много важен. Затова и дискусията ще е много важна за конкурентоспособността на нашата промишленост и за постигането на климатичните цели. Фредерик е докладчик, имате думата. Благодаря. Имаме много силна позиция на Интре, благодарение на работата на председателя Пузек. Имаме същото становище по, ете, по е, СТЕ, както и ЕНВИ. Това е всъщност акцентът на доклада, именно схемата за търговия с емисии СТЕ. Имахме дебат в ИТРЕ. Имаше 708 изменения като цяло. Ще обобщя какви тенденции се очертават. Разходно ефективни намаления на емисиите – интегриран енергиен пазар и КОП от Париж споразумението. Целевият подход, той е важен тук. То, той върви в посока на предложението на комисията. Аз като докладчик и докладчиците в Сянка работихме много усилено за постигане на компромиси за производствените данни. Тук има мнозинство в парламента. По отношение на критериите има разлики между измененията. Някои се застъпват за общ подход, който се предлага от комисията други се застъпват за събиране на всички данни, но тук може да има проблеми с техническите граници за намаление на емисии. Може да сме по-благосклонни към онези предприятия, които все още не са постигнали целите и тук смятам, че може да постигнем компромис. За компенсациите на разходите, тук има най-различни изменения. Има колеги, които казват, че трябва компенсациите да са доброволни, други казват, че трябва да са задължителни, други казват, че не трябва да има компенсации. Така че това ще бъде проблем тук, този въпрос. Компромис за компромис ще бъде да се постигне и не задействането на коефициента за междусекторна корекция. Ще работи ще работя с докладчиците в сянка за това на онези предприятия, които са под обещани безплатни квоти, те наистина да ги получат. Промишлените иновации. Тук повечето колеги са съгласни с мен, че имаме нужда от един силен инструмент за иновации. Източниците на квотите. Тук също има различни предложения – откъде да дойдат тези безплатни квоти, дали да дойдат от излишъка или от тръжните продажби. Също така, въпросът и за фина... финансирането е сходен. Откъде да дойде финансирането? Има изменения за подкрепа на многообещаващи подкрепа, многообещаващи проекти. Използването на средствата ще е важно тук, да не се накърнява конкуренцията между държавите членки. Тоест, е, в рамките на СТ не бива да се създават противовесни тенденции. Радвам се, че прегледът на политиките напредва. на последно място има съгласуване между СТ и Парижкото споразумение. Не би трябвало да предприемаме големи промени в нашата политика след Парижкото споразумение. По-скоро трябва да видим какво трябва да актуализираме и какво не трябва да актуализираме на европейско равнище след Парижкото споразумение. Аз предлагам датата за този преглед 2023 година. Има някои изменения, по които нямаме споделена компетенция. Аз като докладчик ще се погрижа в последствие за това повечето от измененията да бъдат подкрепени както в Енви, така и тук. Първият оратор, госпожа Деланге. От името на госпожа Деланге, госпожа Де Уважаеми колеги, благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка, но благодаря и на всички останали колеги. След анализ на повече от 700-те изменения, виждам, че повечето от измененията се подкрепят от повечето депутати и те отразяват загриженостите от различните заинтересовани страни. Надявам се докладчика да постигне компромиса. По отношение на критериите, ясно е, че имаме нужда от по-реалистични по критерии. Смятам, че в последващата дискусия ще може да определим разумни решения и ще може да разберем как да третираме квотите. Някои от политическите, политическите групи се застъпват за по-динамично разпределение на квотите, което означава по-справедливо разпределение. Но за да не осложняваме живота на малките емитенти, трябва да решим дали те да бъдат включени в СТ или не. В този смисъл трябва да вземем най-разходоефективните решения. Смятам, че трябва да има хармонизирани компенсации, което означава всички предприятия да са равнопоставени. Е НП не подкрепя подхода за изместване на емисии. Алде и Зелените са излезли със свои изменения. Нито едни от тези изменения не почиват на надежни данни обаче. Подходът на изчисление е много важен. Ето защо нашата група ЕНП предлага други решения за третиране на, на изнасянето на въглеродни емисии то, а именно баланса между разпределението на безплатните квоти и функционирането на цялостната система. Трябва да има прак на, безплатно, на безплатните квоти. За тази цел ние предлагаме като инструмент коефициента за междусекторна корекция. В заключение, докладчикът работи за един включващ подход – Искам да подчертая, че компромисите трябва да отразяват общата посока на нашата комисия. С интерес очаквам бъдещата ни работа. Благодаря. А сега от името на социалистите и демократите, господин Мартел. Благодаря, господин председател. И аз искам да се присъединя към докладчика и докладчиците в сянка за добрата работа. Крайно време е да запретнем ръкави, не само за да стигнем до компромиси, но и защото а, имаме много кратки срокове. Имаме 5 седмици, за да приключим с а, позицията на ИТРЕ. След лятото а, дискусиите ще са много наситени. Със сигурност ще са ни необходими още срещи на докладчиците в Сянка и, на, и една техническа среща. С това се възползвам от днешния, днешното заседание, за да отправя послание към докладчиците и комисията. Знаем, че политиката ни за климата не върви в правилната посока. А, говоря конкретно за Генерална дирекция по климата. А, има сериозни проблеми с твърде ниските цени на въглеродния диоксид. Имаше имаше организация на 28, през 28 юни в Брюксел, организирана от Германски мозъчен тръст. И през юли тази година виждаме, че пазара не функционира така, както очакваме. Също така не сме достатъчно отворени към по-радикални решения. Също така сме сравнително не, решителни и към по-умерени предложения. Конкретно по изчисленията на Томсън и Ройсърс, според тях, не, ако, там се казва, че ако не постигнем 2,4% от линейно намаление до 2030 година, няма да постигнем нашите цели за намаляване на емисиите на въглероден диоксид за 2050 година. Последно, вноса в системата за търговия а, с емисии. През 2015 е, година, 2015 година 37,7 тона стомана са, а, сто, а, емисии от стоманената индустрия са внесли, влезли в Европейския съюз. А ако те бяха предлагани с, на а, тръжна процедура, това ще, ще да представлява повече от 1 милиард евро, но изглежда в Европа бюджетът ни е огромен и можем да се, не се възползваме от такива приходи. Също така има сериозен натиск относно за да може да се предоставят безплатно квоти. Но не бива да забравиме идеята, че ако предоставяме твърде много квоти, е, благоприятстваме индустрията, а ако не предоставяме достатъчно, работим срещу нея. Но тук важното са инвестициите, когато говорим за системата за търговия с емисии. Трябва на, да внимаваме как предоставяме инвестициите, да не го правим твърде пребързано, и да мислим в дългосрочен план. Ако системата с безплатното предоставяне на квоти, то тогава трябва внимателно да разгледаме списъците, за да а, избегнем така наречените windfall profit и да имаме динамично предоставяне. Да се преизчислят показателите на етап четвърти и така нататък. Също така трябва да гарантираме, че тези приходи отиват за инвестициите, а не към акционерите и ако е възможно да коригираме, дори да санкционираме злоупотребите, каквито видяхме в голям брой последните години. Също така трябва да отвратим нарушаването функционирането на пазара с квотите. И тук имаме две, два варианта да забраним компенсациите, както предложиха зелените, но това предполага да се инсталират на съответните инсталации за електрическо енергоемки потребления или да има централизирана система в която няма компенсиране. Също така не бива да забравяме социалния аспект от енергийния преход, предложен от Европейската конфедерация на синдикатите, предложение, което подкрепяме. И накрая по съществото относно фонда, извинете, за фонда за иновации. Искаме той да е, има 600 милиона от квоти, тъй като това е много добър инструмент за разрешаване въпроса с безплатните квоти. И това е единствения единственото решение, ако искаме да опазваме климата и също времено да е, благоприятстваме работата на промишлеността. По този начин ще имаме баланс между амбициозност и обединеност и заедно като съзаконодател ще определим критериите за допустимост на проектите, съгласно проектите и амбициите за климата, както и критериите за прозрачност на процеса за подбор. На базата на този принцип е, да оставим на останалите страни бенефициенти да решават инструментите, вместо да го решаваме ние, е, не, не е добра идея. Благодаря. Uh, thank you very much, colleague. Mr. Henkel, our vice chair, is... Господин Хенкел, от името на екаре. Благодаря. Благодаря и на господин Федерле за неговата много добра работа. Опитът ми като доклад, докладчик показва, че тук съгърбваме две неща. Глобализацията на економиката и глобалността на климатичния проблем от друга страна. Това са две цели, които си противоречат климата и индустриализацията. Ние не говорим само за изместване на въглеродни емисии, говорим и за загуба на работни места. От една страна имаме този двустепенен подход. Аз казах, че не подкрепям този подход, този многослоев, многостепенен подход. Що се отнася до тръжните продажби? Вижда се, че дела в тези продажби от 50% не, е се но не е надежна цифра и не би трябвало комисията да се осланя на тези данни. Белгийците предлагат съотношение 57 към 43%. Това би поощрило заетостта но 57 на 43 това е много трудно съотношение да може да се приеме. Безплатните квоти, квоти, които не са използвани, не би трябвало да се продават на търг, те би трябвало да, да останат свободни. Смятам, че по такъв начин ще имаме шанс ще имаме шанс да постигнем нашите две цели, да предотвратим изтичането на работни места и изтичането на въглеродни емисии, а именно като постигнем съобщение 55 на 45. Благодаря. Благодаря господин Делунде от името на Зелените. Благодаря. Колеги, нека си спомним основната цел на директивата за търговия с емисии. Постигане на целите от Парижското споразумение. Какво трябва да направим? Трябва да преустановим публичните субсидии за твърдите горива. Искаме да премахнем член 10c и да преустановим субсидиите за твърдите горива и електроцентралите, които работят с въглища. 10c, този член трябва да бъде преустановено неговото действие, за да може да има инвестиции в възобновяемите енергийни източници. За тази цел Европейският съюз трябва да улесни прехода на енергийните системи За това предлагаме премахването и простановяването на член 10c и създаването на фонд за модернизация. Този фонд трябва да има за цел истинска модернизация на енергийния сектор. На следващо, мес... на следващо място компенсациите. Тези компенсации до голяма степен са схема за подкрепяне на индустрии, на бизнеси, които правят договори с емитенти. В Германия, например, се субсидират субсидиите са на стойност 80 милиона евро. Това бе стойността на субсидиите за миналата година и до 2020 година, вероятно това ниво ще се запази. Подкрепа на индустрията е необходима, но вместо да даваме безплатни разрешения или квоти на замърсителите, по-скоро трябва да заложим на конкурентоспособните технологии за намаляване на въглеродните емисии. За тази цел бизнесът трябва да използва новия фонд за иновации. Този фонд трябва да е амбициозен и привлекателен и да подкрепя истински иновативните технологии. Надявам се да може продуктивно да работим с всички колеги. Не бива парламента да загърби тази сегашна възможност да предложи един конструктивен доклад. Господин Силикиоти се следващият доклад, докладчик в сянка от името на независимата левица. Благодаря. Благодаря на докладчика господин Феделе за компромисите, които предлагам. Както разбирате, основната цел на реформата според ГУЕ е намаляването на въглеродните емисии и постигането на климатичните цели. За тази цел имаме стро... искаме строги мерки по отношение на големите замърсители. рисковите области. Те трябва да са основен прицел на, нашия, на нашите усилия. Не бива тези сектори, които замърсяват най-много, те да получават най-големите облаги. Емисиите са нещо много сериозни, но и изнасянето на работни места, това е също нещо много сериозно. Трябва да покажем на малките сектори, индустриални сектори на южните държави, че се грижим за тях, че мислим за високата безработица в тези страни. Комисията трябва да предложи схема за търговия с емисии, която да поощри развитието на индустрията, а в същото време да намали и климатичните цели. Не бива обаче бизнесът да прави печалби за сметка на останалите, на останалата част от обществото. Само по този начин може да осигурим максимална прозрачност и управление на ресурсите. А именно, чрез фонда за модернизация. Фонда трябва да помогне на страните, които имат БВП 60% или по-малко от 60% от средния за Европейския съюз. Поради кризата и мерките за економии, много от държавите членки загубиха голяма част от БВП-то си. Затова има нужда от този фонд за модернизация. Смятам, че Гърция тук е пример. Надявам се да участваме конструктивно в дискусията и да може да постигнем колкото се може повече компромиси, защото знаем, че по този начин нашата комисия ще бъде представена по най-добрия начин. Господин Дан Юка е следващият оратор. Vreau ca Благодаря, господин председател. Желая на господин Федерле, Федерли много успехи, защото той трябва да разгледа 780 изменения. А, благодаря му и за работата, защото той събра най-добрите идеи за реформиране на системата с търговия с емисии. По, преди обедната почивка говорихме за пазара на електричеството, говорихме за увеличението на цените на, на енергията. При реформата на системата за ЕТЕ също говорим отново за цените на, електри... на енергетиката. Това ме обърква. Ако това е така, какво ще се случи с европейската индустрия? Със сигурност ще се говори много за нея, главно в минало време. Обаче не е ясно и какво се случва с енергийната бедност. Около 50 милиона европейци не могат да платят сметките си за енергия. А, а ако цените на енергетиката се увеличат, какво ще стане? 100 милиона души няма да могат да си плащат сметките. Всички тези въпроси ще трябва да се е, разгледат от е, докладчика и докладчиците в сянка и с комисията, за да видим в каква посока ще тръгнем. Защото цената от 30 евро тон емисии въглероден диоксид, е, която се определя като решение за всички проблеми, ще има основно два ефекта. Първо за европейската индустрия, е, тя ще се премести някъде другаде, може би в Китай или в САЩ. И на второ място, нещо силно притеснително, изглежда ми малко подозрително тази цена от 30 е, евро за тон емисии въглероден диоксид, и интересно е и е, че това е цената, при която една атомна, един АЕЦ започва да генерира печалба. Интересен факт е това. Сигурен съм, че колегите ми ще направят всичко по силите си, за да защитават европейските потребители, за да защитат европейската индустрия. Опасявам се, е, че разликите между двете ще се увеличат много. Изглежда има някакъв план за това, но бих искал да чуя докъде смятате, че ще трябва да се увеличат цените на енергетиката. Благодаря на колегите ми и ще им помогна с всички усилия за намиране на компромис. Председателя. Благодаря много, колеги. Е, господин Мария си има думата. Благодаря, господин председател. Е, поздравления господин Феделе за свършената до тук работа. Искам да коментирам по нещо, за което говорих на заседанието на 13 юни. На 27 май поставих въпрос относно дерогация за е, електри... генерирането на електричество в Гърция, специално за държавното предприятие за това изключение от СТЕ. Знаете, господин председател, че възоснова на директива 2003-87 държавите членки на Европейския съюз с БВП под 60% от средното за Европейския съюз, като референтната година е 2013 година, не е необходимо да купуват квоти в СТЕ. През 2013 година е, Гърция има БВП 62%, но поради меморандума за 2014 година за 2014 година цифрата е около 59%, т.е. под е, средното за Европейския съюз. И ситуацията се влушава вследствие от меморандума за разбирателство. И е, Резултатът е, е, че много държави, с изключение на е, държави е, около Гърция, с изключение на Италия, се ползва това изключение, България, Турция, Албания и е, други страни. И какъв е резултата от това изключение? Гърция трябва да внася повече електричество, което води до увеличаване на сметките. И също така държавното предприятие за това плаща милиарди евро. В събота бях в Козани, в Западна Македония. Бях в Колчани, извинете. Там имаше много лигнитни а, предприятия, които работят с а, намален капацитет. 5 км по-надолу, по границата с бивша Югославска република Македония, ситуацията е съвсем различна. Не може да продължи да продължава, а, да, да, да позволим да продължава тя. В, западния, в западна Гърция имаше и демонстрации за това. Има много неясноти какво ще е бъдещето на държавното предприятие за електроразпределение какъв, какво, какви ще са сметките. И тук предлагам е, две изменения 448 и 624 приключвам. В 448 е, искаме да се вземе предвид 2014 е, година като референтна година, защото ако се вземе предвид тя, тогава Гърция ще може да се ползва от изключението. В Гърция има милиони и половина безработни, ситуацията е много тежка и ако се приеме изменение 624, това ще означава, че Гърция ще може да се ползва със средства от фонда и да се подобри положението й. Ще ви, съм ви благодарен, ако се застъпите за нас. Надявам се е, докладчика и Европейската комисия да приемат това. И накрая искам да предам притесненията на жителите в е, западната част на Македония, в е, Кочани и други, и, и, и други области. Те се надяват Европейския съюз да им помогне, защото много лигнитни е, предприятия, които генерират електричества от, лигни, от лигнит, извършват дейност с намален капацитет. И много от тези хора се притесняват дали няма да загубят местата, е, е, работните си места вече. Вече сме загубили огромен брой работни места и се надявам да не се налага тази, това държавно предприятие да не бъде затворено. Председателя, господин Тушиновски има думата. Дякую, пане председо. Огромна... Благодаря, господин председателю. Много от предлаганите изменения Големия брой изменения е, сочи колко обемен е този материал и се връщаме към дебата за СЕТЕ. Аз съм сред скептиците по въпроса за системата за търговия с емисии, но нова система нямаме, не се и готви. Затова аз съм убеден, че докладчикът и докладчиците в Сянка ще намерят решения така че да не възникнат по-сериозни щети. Тук е, искам да обърна внимание на точка, член 10C е, и 10D латинско. Аз там предлагам увеличение на 20 милиона. Има редица такива проекти. Мисля, че можем да говорим за 15 до 20 милиона евро. След това 10 де управление на фонда за модернизация. Много колеги засегнаха въпроса. Фактите са ясни. Има джентълменско споразумение между държавите членки, че решението ще се взема априори в държавите членки членките, а те ще получават пари от фонда без да се осложняват нещата с добавяне на други, приобщаване на други страни. Би трябвало да оценим този принцип, а и съветът вече излезе с предложение. За това би било добре да се придържаме и да подкрепим това предложение Надявам се докладчика и докладчиците в сянка да успеят да намерят разумно решение, за да подкрепим като комисия предложението. Благодаря за този коментар. Господин Бланко Лопес има думата. Благодаря, господин председател. Има много въпроси, е, които могат да поставя, но искам да се съсредоточа върху компенсацията на непреките разходи и европейския подход относно по-малки сектори, които могат да станат предмет на изместване на въглеродни емисии. Относно лифозата, извинете, относно 478, е, е, това изменение говори за тръжното е, предлагане на квоти. Ние предложихме процент от 3%. Знаем, че има предложение за 2%. От, има предложение от 2% в изменение 217 или други проценти относно механизма за компенсация. Вярно е, че през 2015 година над 440 милиона евро са разходвани за компенсиране на непреки разходи и това са разходи, зависят много от начина на разходване на всяка държава членка, но също така пораждат нарушения в функционирането на пазара и създават нелоялна конкуренция на европейската индустрия. Това е въпрос, който смятам, по който смятам докладчика трябва да намери широк компромис, като на първо място го отрази в доклада. И както се и по отношение на бъдещите преговори с съвета по това. Председателя благодаря много, не виждам други желаящи да вземат думата. За това ще добавя някои коментари от себе си. На първо място благодаря Фредерик за чудесната работа. Знам, че в такъв случай със сигурност не е лесно да се отговори на всичките ни очаквания, но виждам, че някои от измененията, които бяха внесени, не бяха взети много насериозно. Ще се върна на казаното от колегата Тушиновски за измененията относно членове 10C и 10D. Защото със сигурност искаме да постигнем целите ни за климата за 2000, до 2300 година но не бива да забравяме и конкурентоспособността на европейската промишленост, тъй като това е основен фокус на нашата комисия. И тук е много важен ефективният механизъм за компенсация. Трябва да се гарантира, че държавите членки, в, коя, в които економиката зависи силно от въглерода, могат да се ползват от фонда за модернизация. На второ място да се гарантират равни възможности между страните с, с различна изходна точка, когато става въпрос за модернизацията, защото има огромни разлики между държавите членки. Някои държави започнаха да работят по тази област преди 40 години, други преди 8-10 години. На трето място смягчаване на отрицателното въздействие е, на модернизацията за потребителите. Тук ни е необходимо общо, реформ... ни е необходимо общо реформиране на СТЕ, да бъде системата по-упростена, да има технологична неутралност и да се дават равни пазарни възможности. Също така е необходима предвидимост в дългосрочен план. Още веднъж подчертавам членове 10c и 10d, както направиха и някои от колегите, тъй като сме направили предложения за изменения заедно. Много е важно да се подобри текста тук, ако сме сериозни за економическата конкурентоспособност на европейската промишленост. Разбира се, давам си сметка, че не е лесно за докладчиците да решат тези въпроси. Госпожа Гростет има думата. Благодаря, господин председател. На първо място, извинете, че пристигнах толкова късно, но бях в Комисията по околна среда. Радвам се, че успях все пак да дойда и на това заседание. Много ми хареса вашия коментар и съм съгласна с него. Не бива да забравяме, че в комисията ИТРЕ искаме да гарантираме, че в Европа имаме истински конкурентоспособна промишленост на, ниво, на международно ниво. Председателя, има проблем с превода. Имате ли превод? Няма италиански и други езици? the lot of time Председателя, извинете, моля да започнете по-рано. Госпожа Грустет, няма проблем. Няма да повтарям всичко, което казах до тук, но накратко съгласна съм с вас, защото в комисията по промишленост е важно да гарантираме, че европейската промишленост е конкурентоспособна в международен план, генерира работни места и също така е насочена към иновации, за да се намали въглеродния отпечатък. Трябва да се постигне баланс между всички тези цели. Как да го направим чрез пазара на въглеродни емисии? Как можем да направим така, че цената на въглерода да не санкционира предприятията? как можем да улесним преминаването към декарбонизация и да развиваме технологията, как да не поставяме промишлеността в по-неблагоприятно положение, предвид това, че е изправена пред много строги стандарти в Европа, по-строги отколкото на други места в света. Това е много комплексна тематика. Важно е да имаме един балансиран, но решаващ подход когато е, говорим за безплатните квоти, тук можем да премахнем не секторния корективен процент и да имаме съпоставителен показател, зависим от реалния напредък и който да се отнася до наистина изложените на е, реални квоти. Важно е да се приеме динамично разпределение на квотите, за да се отрази ситуацията в промишлеността и също така да се избегне излишъка от неоправдани квоти. А, също така секторите, които не участват в СТЕ, трябва да вземат участие в в това начинание и тук очакваме с нетърпение предложението на комисията което се надяваме да видим още следващата седмица. Ето това исках да кажа и като цяло съм съгласна с вашия коментар от преди малко. Благодаря ви. Благодаря много. Сега бих искал да приканя представителя на комисията този път ресорната генерална дирекция е климатични промени, промени DG Climate. От нейно име ще говорите. Госпожа Мария Вероника Топсак Петерски – нея ще чуем от името на Генерална дирекция Климат. Тя е директор. Благодаря, господин председателю. Благодаря за поканата и благодаря на всички за това, този интересен и обогатяващ обмен предвид големия брой изменения, мисля за всички е ясно колко важен и интересен е въпросът, за който говорим. Радвам се, че е така. Искам да се спра на три основни момента. Иновация, солидарност, а също да кажа няколко думи за, бюро... за административното натоварване. Първо, нека да кажа, че внимателно проучихме измененията и те са възприяти под един или друг начин по отношение на иновациите. Следим и дебата. С интерес отбелязвам казаното за евентуално увеличаването на отдяла на технологичните проекти в Фонда за иновация, а също така и насоките относно оценката на такива проекти и възможността за правилна оценка на споделяне на риска при проектите. Всичко това е наистина важно при е, нашия анализ. Тук маркирам всяко важни моменти. Нека да припомня, че основните жалони са обновени, така че, но това съм ви го казвала, няма да повтарям но предлаганата рамка за плоското ниво в летрейта за тези проекти е, дава на определени насоки за проектите. Виждам, че реагирате сериозно на този въпрос. Второ, механизма на солидарност и фонда за модернизация, член 10 целатинско и преразпределението. Тук е, позволете да повторя, че компонента солидарност се и, играят важна роля за постигане на консенсус между вод, лидерите за приемане на целите от 40% през октомври миналата година и инвестиционното предизвикателство. Това е също не бива да се забравя. Това ще се отрази на някои държави членки с по-низки доходи. Затова и тук за постигането на целите механизмите на солидарност са много важни. Няма да навлизам във всички предложения по предложенията на член 10c. Нека да подчертая само че увеличаване ролята на конкурентоспособността при участие в търгове може да, даде, да доведе до по-висока екологична стойност модерниз... фонда за модернизация. Много е важно да не забравяме първичната цел, а именно е, гарантиране, че проектите по този механизъм да допринесат видима модернизация на е, този на този сектор, с, отвеждайки ни посока към екологични цели. Нека не забравяме все пак основната цел. Това е важно. Много неща се казаха иначе по този въпрос. И накрая, административното натоварване. Мисля, че тук нееднократно съм чувала вашата комисия, че трябва да проявим амбициозност да имаме по-малко административно натоварване. И също така искам да припомня целта. Когато мислим за изменение за това конкретно законодателство, все пак трябва да обърна внимание, че някои от измененията са в разрез с изискването за по-малко администрация. Например, преизчисляването на показателите от нула от времето преди въвеждане на системата или преразглеждане на квотите всяка две години, години и, или разширяване на приложното поле за изискване на качествена оценка. Разбира се, аз знам, че съм тук за да слушам, е, да предложим по-добри цели, да предизвика да подпомогне модернизацията на енергийния сектор и по-добра промишленост, по-добра работа. Но все пак окончателните избори трябва да отговарят на принципите за то добро регулиране. Няма да злоупотребявам с времето, господин председателю. Готова съм да дам допълнителни пояснения при необходимост. Сега ще кажа само, че сме готови за пове... нови дискусии и искрено желаем да постигнем разумно споразумение по този толкова, това толкова сложно и важно досие. Е, Фредерик Федерле, е, имате думата в качеството на докладчик. Благодаря, господин председателю. Е, дискусията разкрива значимостта на това досие. И трябва да погледнем към системата за търговия с емисии от гледна точка и на търговията и бизнеса. Знаем, че различни индустриални отрасли съперничат тук. Някои теглят на една страна, други на друга. Така че нека не забравяме първоначалната изходна точка в държавите държави членки. Например, предложението на господин Мариас разкрива е, как системата за търговия с емисии влияе на всеки дневния живот на хората. А, ние говорим за това, че се изразходват средства на данакоплаците, нека това е в тяхна полза. Благодаря на, и на комисията за откритостта. Знам, че ви пишехме понякога посред нощ мейли с важни въпроси. Предстои ни, разбира се, дълъг път, да не забравяме и съвета. Е, Самия дебат е, го показва. Госпожо Гростет, е, вие говорихте за най-рисковите компоненти кой е най-голям изложен на най-голям риск. Тук трябва да се мисли. Това са определения, които наистина са трудни за уточняване, е, но е, нека не забравим, ние не бива да забравяме, че не сме само ние като комисия, а трябва да не забравяме и комисията ЕНТЕ. Благодаря е, за дебата. Утре започваме с докладчиците в Сянка. Това е само една от първата от поредица заседания, на които ще търсим компромис, но сме готови. Председателят, благодаря колега за чудесна работа сме свършили. Колеги, утре в 5 след обед съвместно заседание за творческите индустрии заедно с Комисия култура. Утре в 5 след обед. Моля, не забравяйте. А след час аз поемам към Братислава, столицата на Европейското председателство и утре ще се върна. За жалост няма да присъствам в началото на заседанието на комисията Митря, така че колегата Паул Рубих, е, старши член на нашия е, нашата комисия. какво значи старши? Той е млад човек, но той е, от 17 години член на нашата комисия, така че абсолютен доаен тук от към стаж. Той ще председателства заседанието утре от 5. Аз ще бързам да се върна колкото може по-скоро. Господин Фредерик а, Федерой, е, и понеже това е последното ни заседание, и по, о, искам да благодаря на асистентите, на екипа на ИТРЕ и на политическите групи. Благодаря на колегите за доброто сътрудничество. Господин Бузек, благодаря лично на вас, господин Бузек. Ние си говорихме днес на ко... след на координаторите, е, че мнозина от нас отсъствах, но вие винаги присъствате, идвате на време и търпеливо изслушвате всичките ни изказвания. Желая ви хубаво лято. Председателят много любезно, но истината е, че вие всъщност казахте всичко, което аз и бях приготвил да кажа утре в 6 половина, като се върна живот и здраве от Братислава. Но, утре Паул Рубих, всичко най-хубаво на всички и благодаря за чудесното взаимодействие. До виждане утре!